Yes, ladies and gentlemen, welcome to this ITRA... Дами и господа, добре дошли на заседанието на комисията ИТРА. Съжалявам за закъснението. Знаете сигурно, че има стачка на летището и за това забелязвам, че и доста други колеги имат същия проблем с транспорта днес. Както и да е. Няма да коментирам това като председател повече. Искам само да кажа, че госпожа Сартори няма да е тук днес, за това ще председателствам заседанието. И поради ангажименти, поети по-рано, госпожа Сартори няма да може да председателства заседанието. Първата точка от дневния ред е представяне на проучването за лизинговите правоотношения. И ще дам думата на господин Шепелман. Това ще бъде представенето, което той направи пред Комисията по околната среда. Сега ще го повтори и пред нашата комисия. Благодаря, господин председател. Аз няма да представям същите неща, които казах пред Комисията по околната среда, а имам отделна презентация. Ще използвам само някои от слайдовете като подкрепа на това, което ще кажа, но искам да използвам времето, което ми е отредено, за да подчертая някои от аспектите, които може би представляват най-голям интерес за вашата парламентарна комисия. Европа иска да постигне устойчиво и интелигентно, приобщаващо развитие и растеж. Но сега имаме такива модели на потребление, които са нито интелигентни, нито устойчиви, нито пък приобщаващи. Средното производство и тенденциите в потреблението са както следва. Отивате в магазина, купувате се някаква стока, използвате тази стока, след което изхвърляте. Това не е много умно. Освен това има сериозни последици. Ако погледнем този стандартен модел на потреблението. Не става дума тук само за магазините, въпреки че на потребителите им е интересно да пазаруват. Сегашната рамка за използването на продукта се съкръщава все повече. И, и когато времето между закупуването на продукта и изхвърлянето му се съкръщава. Това означава, че се използват повече материали, повече енергия в економиката и така се стига до едно неустойчиво положение. Етапа на използването сега се съкръщава чрез планирани или непланирани мерки за бързо извеждане от експлоатация, например за електронната техника. Има някои дребни частици, които са така заложени, че те се развалят сред известно време. И това може да се направи нарочно, още в етапа на конструирането им. Освен това, те се произвеждат понякога толкова ефтино, че бързо се развалят, след като започне употребата им. Един пример това отношение, а, например, е основната платка на компютъра. Компютрите, които ползвате, серверите, имат някои чипове, които струват само няколко цента, но а, Цялата техника трябва в последствие да се изхвърли, която може да струва няколко хиляди евро, тъй като поправката струва прекалено скъпо. Сегашните темпове на амортизация а, са така заложени, че няма смисъл да се поддържа продукта, по-добре е той да се изхвърли след а, краткото му използване. А това не е интелигентно изобщо не е умно. Един обичайен пример това отношение не е само тази основна платка, но също и бутона Home на смарт телефоните. И той също се произвежда по начин, че не зачита нуждите на потребителя, а, а допринася за намаляването на времето, на което може да използвате смартфона си и трябва да го изхвърлите в скоро времете. Това създава известен менталитет сред потребителите а, и а, производителите. Това е менталитет на изхвърлянето. А, това не е устойчиво тъй като ускорява потреблението на материали и енергия. То не е приобщаващо, защото създава растеж и заетост. Например, в азиатските държави, където има лоши а, социални условия, вместо да се поддържат а, използват повторно или рециклират продуктите. Така че всички тези познания, свързани с поддръжката и повторното използване, са важна услуга, която може да се предлага само на местно ниво. Това е услуга, която не е глобализирана, но създава стимули да се изхвърлят максимално бързо продуктите и по този начин ще изчезнат и тези знания, а с това и добавената стойност в съответния регион. Това засяга и заедостта. Особено сега, в момент, когато се нуждаем толкова много от заетост за нискоквалифицираните младежи, например – така че това, което се прави към момента, със сигурност не е приобщаващо. Понятието лизингово дружество предлага една альтернатива. Това е част от група понятия като економика на споделянето, където се създават системи за обслужване на продукта. Тоест ние не гледаме само на продукта отделно, И основният интерес не е само в продажбата на продукта, а вие продавате продукт, който върви ръка за ръка с обслужването му за бизнеса, както и за потребителите. Това става в сферата на взаимоотношенията между фирмите, но все повече се прилага и в взаимоотношенията между бизнеса и потребителите. Има продуктови обслужващи системи, които преминават от примитивните модели на производство чрез добавянето на услуги или чрез замяната на продукта чрез услуга. Един продукт може да бъде изцяло дематериализиран и може да се фокусира вниманието единствено върху обслужването. Мога да ви дам два примера в това отношение. Например, в сферата взаимоотношения между бизнеса има, например, производител на химикали, които трудно се обработват е, и още по-трудно могат е, да бъдат обезвреждани. Затова има производство, което е, е заинтересовано от закупуването на съответната самото производство, но не и е самия продукт, съответните химикали. Така че се осигурява химикала. Този химикал, след като бъде използван, се а, взема обратно, обезврежда се и се прилага на друг клиент или на същия клиент. Очевидно е, че това е много интересен бизнес случай, тъй като една химическа компания може да продава няколко пъти един и същи продукт. Що се отнася до цикъла на използването на материали, също е доста интересно. Много интересно е от гледна точка на управлението, на използването на материали. Друг пример е фотокопирането. Това е една от първите области, в които е приложена системата продукт-услуга. Също в отношенията между бизнеса Фирмите не са заинтересовани да имат непременно собствена копирна машина. Те се интересуват по-скоро от това да могат да правят фотокопия. Има различни системи, които се прилагат тук. Например, една фирма може да вземе на лизинг машина и от време на време я подменя като съответно се осигурява и, и тонера, и поддръжката. Тук се прилага същата идея, че фотокопираната машина ще бъде изцяло дематериализирана чрез предлагането единствено на услугата, а именно фотокопиране. Няколко хиляди страници, които се фотокопират за определено време. И като потребител, вие купувате само тази услуга, а не самия продукт, а, копирната машина. Друг а, пример в сферата на потреблението. А, бяла техника за дребните домакинства. Това е един проект, а, приложен в Холандия, където бялата техника не се продава на домакинствата, които трудно могат да се позволят понякога, но, например, миалните машини или пък пералните машини се дават под найем. Продукта не се продава, той остава собственост на производителя, който се грижи за поддръжката му, както и за рециклирането му. Има и друг е, интересен момента за потребителите, защото те могат за потребителите е интересно, защото те могат да изкупят обратно машината, да я приведат в годно състояние и могат многократно след това да я продават на други потребители. И така при подобни системи производителя може да предава изцяло дематериализирани системи. Т.е. той продава само услугата пране, чисти дрехи. И няма особен смисъл човек да е собственик на перална машина. Сигурно повечето от вас не обичат особено да перат, както и да гладят. Така че е доста привлекателно, ако някой ви каже, аз ще ви заменя в тази дейност и ще ви предлагам само чисти изпрани дрехи. Това е интересно, тъй като машините са собственост на производителя. Това е също интересно от екологична гледна точка, защото тези машини се използват най-ефикасно от производители, не само за лично потребление няколко часа в седмицата, а почти 24 часа в денонощието. Освен това, те се поддържат в максимална степен, така че да се потребяват по-малко материали, по-малко енергия, по-малко химикали. Този модел е и приобщаващ, тъй като услугата, която се предлага е насочена най-вече към домакинства, които нямат високи доходи. И освен това, там се наемат хора с по-ниска квалификация. Ние представихме няколко интересни бизнес случая в проучването, които ни се струват интелигентни, устойчиви, приобщаващи. И за това може би се струва да се запознаем с тях по-детайлно затова бих искал да обобщя основните неща за вашата парламентарна комисия и да ви кажа защо това е от интереса за ИТРЕ. На първо място, не можем да постигнем интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с подходите на промишлеността и технологиите и научно-развойната дейност от 20 век. Трябва да се придвижим напред. Защото промишлеността вече зависи в твърде голяма степен от вносни суровини. Нещо, което е не само екологичен проблем, но и проблем свързан с сигурността на доставките, както и економически проблем за производителите, които трябва да внасят продуктите суровините. Много добре виждаме е, колко много колебания има в цените на суровините и как те създават е, сериозни затруднения на производството в Европа. Затова трябва да се въведат специални политики в тази област, е, политики каквито вече са въведени в Япония, например, които а, се занимават с това да се намали използването на суровини, да има рециклиране и ам, системата да е насочена към а, повече възможности е, е, за рециклиране и поддръжка. И в тази връзка дейността на малките и средни предприятия е от решаващо значение това е начинът да се справим с сегашния глобален модел на продуктите, които се използват и след това изхвърлят. Има системи, които са контрапродуктивни. и не всички системи за продуктови услуги са достатъчно продуктивни. Всъщност има такива услуги, продуктни, продуктови услуги, които водят до използване на повече суровини е, и енергия, например мобилните телефони на които получавате и след това имате право да ги смените две години по-късно. И какво става? Вие изхвърляте един съвсем добре действащ продукт. Също времено няма и схема за рециклиране. И какво става? Имате е, система за продуктова услуга, която обаче води до използване на повече суровини. пък, знаете, при мобилните телефони е, се използват е, някои редкоземни материали, които стават все по-трудни за внос. стандартната политика в областта на научно-развойната дейност и технологиите се насочва основно към разработването на технологиите – ядрената енергия, биогоривата, електри... електромобилите и така нататък. И както виждаме, при тези примери, съсредоточаването върху една единствена технология и фиксацията върху продукта на политиката в научно-развойната дейност от 20 век, а, не винаги е, е водила до особено големи успехи, меко казано. Налага се да променим подхода си и да работим много по-ефективно и да се борим за по-голяма ефективност. И тук искам да ви обърна внимание на Хоризонт 2020. Една от основните цели е да се постигне интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Системите за продуктови услуги е, са едно много добро възможно решение – но те все още не са достатъчно добре познати. Не ни е ясно какъв би бил техния макроекономически ефект. Не знаем точно как да оценяваме и е, социалното, и економическото, и екологичното им въздействие. И така, е, този тип е, услуги все още са ни неясни въпреки че зависим от тях. Ето, в интернет, в областта на лизинга, в финансовите услуги през 2007 и 2008 година видяхме колко малко знаем за това, до каква степен услугите се отразяват на нашата економика и как могат да се отразят и социално, и економически и екологично на живота ни. Изследванията в областта на управляването на преход, преходи а, показват, че е необходимо да се създаде някакво пространство за експериментиране и за проучване. И а, може би не е лоша идея Хоризонт 2020 година да създаде именно такава една възможност за експериментиране с системи за продуктови услуги и с концепции като обществото на лизинга или а, м, лизинговите правоотношения. А, в този случай а, може да се предприемат специални мерки в областта на работата с потребителите и е, проучвания за създаването на партньорства за лизингови правоотношения, които евентуално да доведат до устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж. Благодаря за вниманието. Благодаря много, господин Шепълман. Госпожа Меркес поиска думата. Всъщност е, тя а, бе основна инициаторка на днешното ни заседание. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Чапълман. Радвам се, че не съм сама тук а, и че и други колеги а, се интересуват от а, това представене. Виждам и колегата Флоренс от Комисията по околна среда който също активно работи във връзка с това проучване. По отношение на иновациите е ясно, че не продуктите ги водят, а бизнес модела. За съжаление обаче политиката често е насочена към продукта, особено ако той е високотехнологичен, защото той се разглежда като иновация. А всъщност е, интересното проучване на бизнес модела на Xerox показва, че именно бизнес моделът на Xerox доведе до техния успех и също фактът, че те не са го променяли много дълго време. Така че смятам, че този парламент и политиците като цяло би трябвало да се интересуват повече от бизнес модела, отколкото от конкретния продукт. Защото тук става дума не просто за един бизнес модел, а за модел, който може да доведе до растеж. А точно това ни трябва днес – модел за растеж. За съжаление, ако економическият растеж е такъв, какъвто е, е бил до тук, е, и следва същите модели, може да се стигне до отрицателни резултати, защото те, те са насочени по-скоро към е, засилено потребление и производство и използване на повече суровини, нещо, което в крайна сметка води до много повече отпадъци и е, до затрупване с продукти, които не ни трябват. Същевременно производството се премести от Европа в страни, където трудът струва много по-ефтино, като Китай, например – и ето това само по себе си а, води до извода, че насърчаването на производството по никакъв начин няма да помогне за излизането от кризата тук в Европа. Моделът, който господин Шеперман, Шепелман предложи, е модел, който е по-социално насочен, защото ам, засилва и заетостта. Този модел няма да бъде обаче пенкилерът на нашия на, на, за разрешаване на кризата. Той е само един от възможните а, решения. Говорите за услуга – Казвате, услугата трябва да се купи. Въпросът е обаче, могат ли тези системи да бъдат достъпни за хора с по-низки приходи? А, няма ли опасност да се окаже, че те са достъпни само за по-богатите? И още нещо – Говорим за интересен пример, при който Филипс продава не е, кружка, а светлина. За какво става дума? А, на практика те продават услугата светлина. Това означава, че трябва, те притежават и кружките и плащат за електричеството. И какво се оказва? Крайният резултат е, че те е, произвеждат много висококачествени кружки, които са изключително е, слабо енергоемки, защото е, по този начин резултатите са най-економически изгодни за тях. До тук добре, но може би има и няколко капана тук. Помислете си, ако става дума за огромно количество договори, които трябва да се управляват, как могат потребителите да се справят с управлението на всички тези е, договори. Настоящата правна система е, би ли могла да осигури поддръжката на този модел? В крайна сметка има нов регламент за правата на потребителите, дават се конкретни гаранции. Дали е, настоящата правна рамка е достатъчно добра, за да се обслужва този лизингов модел. Също така, фискалната система да, може ли да поеме такъв модел и други възражения. В Великобритания се оказва, че много хора наемат телевизори и в крайна сметка именно потребителите с ниски доходи се оказва, че плащат много повече, отколкото ако са си купили телевизора началото. Имах още няколко въпроса тук. Ще има ли възможност за втори кръг въпроси? В такъв случай ще си запазя въпросите за след малко, но още нещо. Знам, че тук има и представители на комисията, включително и от Генерална дирекция околна среда. Благодаря ви, че сте тук. Всъщност, това е много важен въпрос и за Генерална дирекция нощна развойна дейност и технологии. А, но мисля, че трябва да се е, вземат с този въпрос и други генерални дирекции, защото става дума за управление на договори. И така е въпрос ми към Европейската комисия. Какви е, са евентуалните политически мерки, които могат да се погрежда този модел? Благодаря. Господин Проди има думата. Е, е, Благодаря, господин председател. Благодаря на колежката Юдит Меркес за тази инициатива. Благодаря и на оратора. Мисля, че инициативата е много важна. Причините бяха вече уточнени. Аз искам обаче да добавя още някои. Имам и няколко коментара. Става дума за правене на разлика, за разликата тук между собствеността. Is there a translation? I, I could... Чувате ли превода? Добре. И така. Колегите споменаха някои от причините, но според мен лизинга е интересен за това, защото той прави разлика между собствеността и използването на даден продукт. Става дума тук всъщност за едно изключително използване – и употреба. Но разделянето би могло да е по-ясно. Трябва да създадем условията за едно по-интензивно и по-продуктивно използване на ресурсите. Освен това, съществува дългосрочната тенденция – която може да е подготвена чрез отдаването на лизинг. А именно да се създаде една култура на общото благо и да се създаде култура на повторното използване на ресурсите. Така че ресурсите да се използват по-ефективно, по-ефикасно. Когато вземем това предвид и го свържем с концепцията за общото благо, то така може да стигнем до едно устойчиво общество. Аз от тази перспектива виждам нещата и според мен лизинговите правоотношения са една подготовка за създаването на едно устойчиво общество. Тоест, системата за достъп до ресурси трябва да се развие допълнително. Това е една система, която представлява първоначалната фаза, фаза, след която ще последва едно още по-добро използване, по-интензивно и по-устойчиво използване на природните ресурси. А също така и на средствата за производство. Благодаря. Господин Флоренс. Благодаря. Аз ще говоря на немски. Тъй като ме боли малко корема. Докладът е много впечатляващ, но аз по принцип съм малък предприемач. И когато погледна текста, се питам какво правим всъщност. Трябват ни съвети, трябват ни предложения, според мен. Ясно е, че трябва да се учим, трябва да използваме енергията по-ефективно, това е ясно, но предложенията, които правите, те са правилни, аз не мога да им противореча, но искам по-скоро да знам от вашия институт следното. Как мога да накарам един предприемач, който има да речем 30-40 работници, как може да го накараме да използва по-разумно капитала си? Капиталът е контрапродуктивен за лизинга. Това го разбирам, но какво практически трябва да направим, за да полираме имиджа на лизинга в моята страна, лизинга не се ползва с положителен имидж. Ето, синът ми на 27 години предпочита като малък предприемач да плати заплатите на хората, не да инвестира в нов багер. Така че аз не противореча на това, което казвате вие, но ам, по-скоро ме интересуват практическите съвети, които може да ни дадете. Благодаря, господин Флоренс. А сега, може би, комисията може да отговори поне на отговора на въпроса на госпожа Меркес. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Казвам се Алберто Пренти от главна дирекция околна среда и отговарям за производството и потребителите. Ние сме много заинтересовани от тази тема. Приветстваме доклада, смятаме, че той е много добър. Сега, специално за политиката и мерките, които да се приложат за поощряване на развитието на лизинговите правоотношения. Това е точно въпроса, с който се занимаваме в комисията, в нашата главна дирекция. Ние нямаме ясен мандат за работа върху този въпрос, по-скоро се занимаваме с устойчивото потребление. Събираме доказателства, материали, работим в различни направления – и мисля, че има много свързани с тази тема въпроси. Например, жизненият цикъл на продуктите, промяна на менталитета, на поведението на потребителите. Върху това се съсредоточаваме и работим заедно с Санко. Опитваме се да използваме съществуващите политически инструменти, като екодизайна, например, също споменат в доклада, и въвеждаме елемент на ресурсната ефективност. Опитваме се да подобрим трайността на определени части на продуктите, като например части за прахосмокачки. Също така вземаме предвид бизнес модели за устойчиво използване на природни ресурси. Има различни бизнес модели в отделните държави членки. Тук не може да става дума за една мярка, но лизинговите правоотношения са една от опциите, които могат да се приложат. Смятаме също така, че облагането с данъци е тук важен елемент, но това е много деликатен въпрос и не е лесно за комисията да предприеме мерки в тази точно област. Благодаря. Благодаря. А сега господин ораторът има думата отново. Благодаря. Аз а, не съм предприемач, така че не мога да ви посъветвам, не мога да ви продам нищо. Но смятам, че в момента може е, наблюдаваме следното. В Европейския съюз и отвъд него се случват много неща, в областта на, на потреблението има различни борси, има общества, които се занимават с поправка на продукти. Това е една много динамична област. Област, която до момента не беше не беше вземана на сериозно от бизнеса. Това е до момента. И ние не знаем как ще се развие този бизнес, тази економика. Всъщност това е акумулация, която се случва през последните години. И не знаем какви ще са нейните влияния върху цялостната економика в Европейския съюз. Нещата са много интересни. Мога само, обаче, да апелирам към вас да използваме този шанс. Нека не го изпускаме, нека да го оценяваме систематично. Аз съм научен работник, аз съм учен, но въпреки това не мога да кажа със сигурност кои елементи са положителни и кои елементи могат да се развият в контрапродуктивна посока. Трябва ни вашата помощ за това ние може само да реагираме на нещата, които се случват. В момента не може да мотивираме по никакъв начин развитието на услугите. А, е, услугите като такива а, е, все още не са оценени и от научна и от технологична гледна точка достатъчно добре. Какво, какво е с какво е всъщност състоянието на нещата. Има една наука, която се нарича науката на прехода, е, в която се занимава с новите тенденции и ние ги наблюдаваме и оценяваме. И нашето заключение е следното. Трябва да създадем пространство за експерименти, за малки и средни предприятия, които се занимават с подправ с поправка на продукти. Има мрежи за лизинг в Европа. Има учени, които а, се занимават с устойчивия цикъл на продукта, с цялостния жизнен цикъл на продуктите. Всички тези мрежи трябва да ги обединим, според мен. И инструмента за това е, е според мен, партньорство, иновационното партньорство. Може би има и други по-малки инструменти в рамките на Хоризонт 2020. Това е моята препоръка като следваща стъпка. В момента ние не може да кажем, това е панацеята, която ни трябва, която може да използваме. Ние не може да кажем, че се движим в правилната посока. Това, което мога да кажа е, че а, много неща се случват. Хората не искат да купуват а, неща, които след е, малко време отново да изхвърлят. А, тези тенденции, които бяха водещи през 70-те години, т.е. тенденциите ориентирани към продукта, вече не са валидни. И тук трябва да реагираме, тук трябва да се получим от опита си и смятам, че в такъв случай, след известно време ще, мога, ще може да сме в състояние да ви дадем по-добри препоръки. Аспектът е, засегнат от господин Проди. Много решаващ инструмент. Е, тези системи за продуктни услуги – свързани с производствените условия за конвенционални продукти и новите отношения на собственост, ни водят до въпроса какво иска всъщност потребителя. Иска ли, една, иска ли да, да си купи пералня или всъщност се интересува от това прането му да е чисто. Има продукти, които не ни трябват, в крайна сметка. Даже бихме били по-щастливи, ако не трябва да ги поддържаме, да се грижим за тях, да ги сортираме, да им, им бършем прахта и така нататък. По-скоро сме заинтересувани от това някой да се грижи за поддръжката на тези продукти. Тоест, е, интересът е на лице. Всички ние го споделяме. Въпросът е бизнеса да реагира на този интерес. А за момента бизнесът не реагира адекватно. Отчасти има адекватни реакции. Както посочих, има такива бизнес модели. В е, доклада си ние специално се спираме на тези модели. Но тази тенденция не бива да се изпуска. Тя трябва да бъде естествено и оценена е, и анализирана добре. Благодаря. Госпожа Меркис. Dank voorzitter, dank uh, uh, meneer Seppelman, uh, dank collega's. Wat goed dat we het hierover hebben. Um... Радвам се, че водим тази дискусия, колеги. Това, което казвате, е, е че ние като политици в Европейския съюз трябва да проявяваме интерес към тази част на економиката и трябва да се фокусираме върху този въпрос. Вие споделихте, споменахте нещо за shared economy и някои други понятия. В бъдеще ние ще насочим вниманието си в тези области, тъй като тук има огромен потенциал. Все още търсим верните формули. Вие казахте, че това може да доведе до промени в данъчното облагане. Разходите за работна сила са твърде високи. Някои от продуктите са твърде ефтини в сравнение. Всичко опира до въпроса за данъчното облагане облагане, но Европейския съюз не може да направи кой знае колко много в тази област, тъй като нямаме компетенции. Трябва да намерим други лостове за влияние. Имаме представител на Генерална директу... дирекция околна среда на Европейската комисия и те говориха за устойчивото потребление. Много важно е за това нашата парламентарна комисия да говори за устойчивото потребление също, да подкрепяме онези, които искат да приложат нови бизнес модели. Ние не го правим в момента. Това може да се постигне чрез данъчни мерки, но това не е в нашите правомощия. Трябва да отчитаме правата на потребителите, дигиталните мрежи, да видим какви а, области бихме могли да се намесим, дали комисаря Круз не би могла да бъде привлечена. Трябва да намерим лесен начин за разбиране. Имаме два избора или да позволим тези модели да се развият от само себе си, без да се намесваме особено, или пък да вземем нещата в свои ръце и да намерим подходящите мерки, за да подкрепим тези модели. Безпокойството ми е, че, че понякога има твърде голямо раздробяване на различните дейности в Европейската комисия, а необходимо по тези въпроси да работят съвместно различни генерални дирекции. Трябва да намерим един холистичен отговор от различни комисари по тази тема. Аз имам малко по-ненаучно виждане по този въпрос от вас. Аз съм написала книга за лизинга за начинаещи и мога да споделя някои от е, вижданията си по тези въпроси, ако проявявате интерес. Има а, случаи, при които хората вместо да а, продават а, автомобилни гуми, продават пътувано разстояние в километри. Това е изключително голяма промяна в акцента. Също може да се вземат на лизинг килими, които могат да бъдат 100% рециклирани. Освен това, сега могат да се използват електромобили, също могат да се вземат на лизинг и дрехи, които също могат изцяло да се рециклират. Това се отнася и за електрически кружки и друго електрооборудване. Има най-различни възможности да се използват общо ресурсите. Това ще допринесе за по-устойчиво бъдеще. Господин Флоренс, Имам още един въпрос, но най-напред благодаря на госпожа Мерке за инициативата. Темата е много интересна, наистина. Но искам да се спра на въпроса на господин Проди. Той каза, е, искаме да увеличим стоеността на рециклираните стоки. Ето обаче, например, е, мобилните телефони. Тук има голям напредък, но в други области нямаме напредък. Ако се става дума за една, един голям камион, той не може, такива големи неща не могат да се взимат под найем. Но какво може да се направи, за да се опосредства този ефект на рециклираността? модела на Мишлин много ме заинтересова. всъщност този модел насочен, дали е насочен към средната класа, така както е формулиран? Госпожа Готереш. Благодаря ви много. Чух нещо онзи ден, което ми се стори интересно. Аз а, се запознах много внимателно с а, написаното, както и с казаното тук. Това е едно а, феноменално предложение, което отива много по-далеч от а, чисто техническите решения. Това е нова стъпка, това е своеобразна културна революция. И в миналото се е налагало хората да променят а, начина си на потребление, защото нашите ресурси са изчерпаеми но трябва да видим по какъв начин да се организира маркетинга. Това е цяло нов подход към начина на живот. Аз съм против това, което правят хората. Те непрекъснато натрупват различни предмети. Това е съвършено различно от подхода на достъпа можем да намерим паралелни начини, за да допринесем за тази голяма промяна. Това беше последния кръг въпроси. Господин Шепелман, имате думата. okay. um... Ja, also die schwierige Situation, in der, der wir waren, als wir die Studie gemacht hatten, dass wir gesehen hatten. Ние видяхме, че при лизинговите правоотношения има плюсове, има минуси, но нашите изследвания казаха, поп, направиха заключението, че има възможност за положителна иновация – Мисля обаче, че от това изследване си извадихме полките и видяхме, че продуктовите услуги при определени условия могат да бъдат продуктивни, могат да бъдат положителни, но ако настоящото развитие продължава и в бъдеще, то продуктовите услуги ще имат негативно въздействие. Ето мобилните телефони, например. Те са негативен пример. Може да си представим, че в бъдеще ще има договори за мобилни телефони, които предвиждат лизингови правоотношения. Но един основен елемент на тези договори ще е рециклирането. Това мога да си го представя, но в момента ние не се намираме в тази ситуация. Ние не знаем как да рециклираме разумно мобилните телефони. Няма разумен отговор на този проблем до момента. Според мен Единственото, което мога да кажа, е, че трябва да следим развитието на тези иновации, на тези системи от продуктови услуги и да помислим, кои от тези системи ще имат положително развитие и кои няма, кои от тези системи нямат приобщаващо и устойчиво въздействие. Тогава може по-добре да поощрим иновативното развитие. В момента оценката на продуктовите услуги не е адек, адекватна. Има технологична оценка, но няма, соци... но няма оценка на социалната иновация няма даже достатъчни капацитети за тази оценка. Аз самия координирам един голям проект в тази област. Е, най-добрите институти работят по този въпрос и се занимаваме именно с взаимодействието между социалните и технологични иновации. Занимаваме се с въпроса за тяхното измерване и използване. Ясно е обаче, че има възможност за подобряване в, подобрение в тази област и е ясно също така, че лизинговите правоотношения могат да бъдат използвани целенасочено за, тази, за това положително развитие. Благодаря, господин Шепаман. Много благодарим за, на ваш, за вашата презентация и за интересните ви идеи. Благодаря за вашето присъствие днес. Заслужихте си аплодисментите. Правим една минута почивка, след което продължаваме с дневния ред. The next meeting program is the consideration of the draft opinion on the budget. Uh, и така преминаваме към разглеждане на становището за бюджет 2014. Давам думата на докладчика по становище, господин Бутикофер. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че се намираме в една непрозрачна ситуация. Разбираме, че комисията ще представи през юни проекто бюджета за 2014 година, но това не е официално становище. Има решения, които трябва да се вземат дали, решения, които ще са важни и най-напред. Първото решение ще се вземе в Екофин. Имаше компромис от 6 май за бюджета 2013 година, а именно, че ще има два транша за 11,3 милиарда евро. Този компромис в трилога е много противоречив от политическа гледна точка. Великобритания не иска да дава повече средства за европейския бюджет, а също така и някои други страни, като Германия, Дания, Франция, поставят под въпрос нивото, по което се е постигнало споразумение. Въпросът е дали ще има споразумение утре други ден. Ако няма споразумение, ако няма съгласие в краткосрочен план, то тогава ако тълкувам правилно съобщението от различни страни, то тогава одобрението на средносрочното бюджетно планиране и заложените в него прагове одобрението от страна на парламента няма да може да бъде дадено. Ако обаче имаме споразумение от ЕКОФИН, то тогава парламента трябва да вземе, вземе ясна позиция за праговете, заложени в многогодишната финансова рамка, след което комисията ще може да направи проекто, да изготви проекто бюджета. Значи от тези решения зависи предложението на комисията. Освен това, искам да подчертая въздействията на средносрочното планиране. Те засягат нашата комисия по принцип има съкръщение за функция 1А, съкръщение от 38 милиарда. Те засягат много политики, които са отговорни за стратегия Европа 2020. Ще се спра на някои неща. Например, разходите за инструмента свързване на Европа те са намалени с 25%, 44% енергисейтик, а 89% са съкръщенията на индустрии индустрисайте. Калилео е съкратен с 15%, е, Коперник с 35%. Хоризонт 2020 е съкратен с 12%, а разъм за всички губи 15%, а Косме губи също 15% в зависимост, в сравнение с първоначалното предложение на комисията. Това е много тъжно и се задава въпроса. Сега, това е ограничение на Косме, поне аз си задам този въпрос. Дали тези съкръщения са разумни. Говорихме с, заместник председателя Таяни, говорихме с, други, с всички политически групи и казахме, ние искаме да подкрепим малките и средни предприятия, но тези огромни съкръщения поставят под въпрос съществуването на тази мини-програма. Има една област под функция 1А, която не е съкратена, а именно атомната енергия. Там даже има противоположната тенденция. Освен това, зная, е, господин колега, че вие ще се радвате. Да, господин Ройме и други колеги са на вашето мнение. И още нещо искам да споделя с вас, колеги. Имаме разногласие с комисията. Съвет също говори за това в своите заключения. За Хоризонт 2020 е разъм. Трябва да има повече средства за 2014 година т.е. нивата за 2014 трябва да са по-високи от тези за 2013 година, а комисията е на противоположното мнение и аз не смятам, че това е разумно. Трябва да помислим по този въпрос. И още нещо, което не е ясно. Има разумни идеи, но те не са уточнени. А именно, Възможно ли е да използваме гъвкавостта, за да компенсираме драматичните съкръщения на функция 1А? Дали може да имаме определен приоритет, който да може да се използва автоматично по смисъла на гъвкавост, неща, т.е. средства, които да постъпят от други части на бюджета. Но това виси във въздуха, не е много ясно, за това би било разумно тук на това място да се застъпим именно за тази гъвкавост. Вие познавате моето проекто становище. Там са заложени нещата, за които говорих до момента. Всички сме съгласни, че темите са важни. Смятам, че някои от големите инфраструктурни проекти трябва да се финансират извън многогодишната финансова рамка и извън механизма за гъвкавост. Защото тези големи инфраструктурни проекти де-факто ще трябва, ще окажат още по-негативно въздействие върху финансирането на функция 1А. Освен това, необходима е по-добра финансова координация между Европейския съюз и държавите членки. И накрая, на 21 май е крайния срок за подаване на измененията, 12 часа на обяд, на 31 май, ако имате желание, могат да се направят предложения за пилотни проекти и корективни действия. А след това комисията ще вземе становище, ще вземе отношение. По принцип, се подкрепят само такива припилотни проекти, които са оценени положително от комисията. Ако, закъснението с, ако закъснеете с тези проекти, те няма да могат да бъдат включени. На 20 юни ще се гласува мандата тук в комисията, а в комисията по бюджета ще се гласува мандата за бюджета 2014 година. Това ще се случи на 27 юни. Гласуване в пленарна зала. Това гласуване ще се случи на юлската сесия. Говорихме с докладчиците в Сянка и с докладчицата от Комисията по бюджета. Говорихме за приоритетите и за тях има пълна подкрепа. Благодаря. Благодаря, казва председателят. А сега давам думата на госпожа Джордан от името на МП. Yes, uh, Благодаря, господин Рубик ме помоли да представя неговото мнение. Той иска да подчертая три основни аспекта. На първо място, преговорите по бюджет 2014 вървят трудно. Многогодишната финансова рамка 2014-2020 все още не е финализирана, както беше споменато. Ние не знаем колко средства ще бъдат на разположение и комисията няма да може да представи проекто бюджет за 2014 преди края на месеца и дори на по-късен етап. И за това той счита, че има несигурност, що се отнася до бюджета. На второ място Става дума за програмата Хоризонт 2020. Както знаете, комисията предложи бюджета от 80 милиарда. След срещата на върха през февруари държавните и правителствени глави направиха някои съкръщения. Около 70 милиарда остава бюджета. И господин Рубик би искал да подчертая, че трябва да настояваме за достатъчно финансиране за, фин... за Хоризонт 2020 и че трябва да се предвидят 100 милиарда за периода 2014-2020. И на трето място той счита, че комисията ИТРЕ трябва да настоява за достатъчно финансиране за програмата КОЗМЕ 5 милиарда в многогодишната финансова рамка и съответния дял за бюджет 2014. По същите съображения, които изложих, мога да споведа и две неща от моя гледна точка. И на първо място искам да подчертая важността на проекта Еразъм, защото това е пряката връзка между Европейският съюз и гражданите. И на второ място искам да подчертая колко важна е инфраструктурата. Има много сериозни съкръщения в тази сфера. И искам да ви предупредя, че инфраструктурата, особено в енергетиката, е много важна, ако искаме да осъществим целите за нисковъглеродна економика. И това трябва да бъде отразено в бюджета. Трябва да намерим нужното финансиране Иначе няма да реализираме амбициите си за съкръщаване на въглеродните емисии. Госпожа Херцог от групата на социалистите и демократите. Аз няма да говоря от името на, на социалистите, защото не съм докладчик в сянка, но имам какво да кажа. Първо искам да поздравя господин Будикофер. Приветствам неговият ангажимент по въпросите на бюджета, които датират отдавна. Аз ще представя изменения или от името на социалистите, или от името на група колеги и от лично име. Трябва да сме изключително сериозни, когато излизаме със становище за бюджет 2014. В частност, искам да започна от втора точка, че изразяваме съжаление, че съветът е намалил с 38 милиарда евро средствата по функция 1А в многодишната финансова рамка. Но искам да подчертая, че няма предложение от страна на Европейската комисия. Затова не трябва да гледаме на това като на едно а, правно а, издържано предложение. Заключенията на съвета бяха много ясни, що се отнася до Хоризонт 2020 Казва се, че не могат да бъдат по-малко средствата, отколкото тези предвидени за научни изследвания през 2013, но има значително съкръщение. И CIP тази година е в друга функция. CIP трябва да бъде извадена, така че средствата не трябва да бъдат 70 милиарда, а 74 милиарда, съгласно решетите, направени от експерти на ИТРЕ. Е, трябва да внимаваме. В становището трябва да наблегнем на това, че е отговорност на съвета, че има съкръщение в бюджета. Ние сме бюджетен орган, но ние не представяме пари на масата, не можем да да осигурим повече средства от тези, които заделя съвета. Затова отговорността е изцяло тяхна и не може да бъде споделена, когато се окаже в последствие, че средствата не са достатъчни. Искам да настоя пред Европейската комисия, че трябва да се намерят начини да изготвим план как да бъдат получени средства по механизма за гъвкавост. Трябва да имаме а, план как да осигурим средства за реализиране на стратегия 2020, как да можем да финансираме проектите. Считам също за много важно да подчертаем, че коригиращ бюджет 2012 показва, че тази година ще приключи с дефицит – и за 2014 трябва да предвидим средства и не бива да допускаме дефицит по бюджетни редове, които са в нашата сфера на дейността. Ако съветът реши да направи съкръщения, тогава отговорността трябва да бъде отново изцяло негова. Трябва да се направят още доста неща, както по бюджет 2014, така и по многогодишната финансова рамка. Трябва да сме пределно ясни, когато представяме изменения. И считам, че трябва да бъдем много по-твърди и да подчертаем пред съвета, че подхода, който следва, не е най-добрият за момента. Господин Чичестър, В такъв случай, господин Проди, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бютикофер за изложението, направените предложения. Честно казано, документът доста ме безпокои. Аз гласувах против бюджета. Защо? Ами защото е, цялостната логика на обосновката на бюджета бе нещо, с което не можех да се съглася. Не може просто е тъй да си измисляме някакви цифри и след това да казваме, ето толкова трябват на Европейския съюз, е, за да може да функционира нищо подобно трябва да се тръгне в обратната посока. Първо трябва да се види какво точно трябва да направи Европейския съюз, след това да се прецени какви суми ще са необходими и след това съответните суми да се легнат в проекта бюджета. И тук по-конкретно имам възражение срещу точка 6 в предложенията, където се казва че големите инфраструктурни проекти на Европейския съюз трябва да се финансират извън и над рамките на бюджета на многогодишната финансова рамка. Парламентът вече е заявил своята позиция, казала, че финансирането трябва да е извън и над рамките на бюджета на многогодишната финансова рамка. И това е. Мисля, че просто трябва да направим препратка към официалната позиция на Европейския парламент. Благодаря, казва госпожа Готиерес. Това, което ще кажа, не е конкретно по документа, но е свързано с темата. Когато няма много пари, трябва да се прецени как те да се израз... наличните средства да се използват възможно най-ефективно. По програмите до тук не винаги а, сме успявали да преценим до каква степен средствата са били изразходвани достатъчно разумно и а, са постигнали резултати. Ето, например, що се отнася до програмата Еразъм, парламентът наистина трябва да направи всичко възможно, за да гарантира прилагане на правилата, за да може да има по-добри по-добро предлагане на условия, прилагане на условията и проверка на координацията. Погледнете историята, е, средствата, които са посветени за научно-развойна дейност и е, начина по който в някои области те са се дублирали. В крайна сметка, Еразъм е програма свързана с обучение. Защо? да не вземем предвид, че е, има други програми, като Косми, които могат да да бъдат много по-добре свързани с структурните фондове. Затова нашата цел трябва да бъде възможно най-добро правление, ясни критерии и е, съсредоточаване върху приоритетните проекти. Има фондове за техническа помощ, например, и има страни, в които средствата се изразходват добре там практиката е добра и трябва да има обмен на добра практика, за да може да има преместване на средства от една програма на друга, за да може те да действат по-ефективно. Господин Оди има думата. Благодаря, господин председател. Три неща. Първо, по точка трета – където се говори за таваните за 2014 и 2013 година. Можем ли тук нататък да се договорим по всички бюджетни теми, да говорим конкретно за бюджетни кредити и за плащания, а не, за стари, а не с старите термини, а, свързани с а, горната граница на поетите ангажименти. Защо? Защото е, британският министр настоя да се говори за бюджетни кредити и заплащания за периода 2014-2020 година. Смятам, че е, ще има труден период на преход между 2013 и 2014, но при всички положения оттам датък трябва да говорим за бюджетни кредитни заплащания. И затова мисля, че е добре Европейската комисия да изготви един документ за състоянието на бюджетните кредити и заплащания за 2013 година, към края на 2013 година. Задам този въпрос, защото съм докладчик по средносрочния доклад за, програм, за рамковата програма. С, е, а, за периода имаше 53 а, а, милиарда евро. За последните три години оставаха около 10 милиарда годишно, включително и 2013 година. По-настоящем изготвяте документите за средата на юли, какви, каква е сумата? 10 милиарда ли или под натиск на правителствата ще направите едно предложение с много по-низки суми, за да може в края на 2013 година кредитите за плащания да са много по-низки. Много важно е да знаем какви ще са кредитите за плащания за 2013 година, защото те засягат по-нататъчния период и научно-развойната дейност. По точка 6. Напълно съгласен съм с е, формулировката, с която разполагаме. разполагаме. Мисля, че този, типове, този тип е, големи проекти, Галилео и прочие, не трябва да се отразяват а, е, а, отрицателно на бюджета за останалите програми. В крайна сметка трябва да има яснота как се разпределят а, средствата, местните власти много добре знаят как действат нещата. Има а, раздел разходи и раздел инвестиции. Това са си две отделни неща. А, и така, може в а, рамката на многогодишната финансова а, рамка да се разделят двете неща и е важно как ще се формулират нещата. Не трябва да попаднаме в кампани. И под седма точка, именно координирането между държавите членки и Европейския съюз. Да, съгласна съм с това, обаче е добре да добавим тук и местните власти, а именно регионите и така нататък, защото когато става дума за обществен, публичните разходи, е, имаме три нива, особено в научно-развойната дейност. Е, и по-конкретно това с Европейския съюз, държавата членка и съответния регион или а, лендерите в Германия и, или провинциите в Испания. И на тези три нива се, разходват, се управлява разходната средствата. Имаше въпроси и към комисията от господин Оди, но няма представител от Генерална дирекция бюджет в залата, така че е, ще помолим комисията за писмен отговор. От тук нататък мога да дам думата на господин Бютикофер. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за направените коментари. Виждам, че между различните политически групи има обща територия, а именно съгласието, че трябва да настояваме по-твърдо на приоритетите, по които сме се договорили тук и е, по които сме съгласни от доста време насам. Въпросът е как може да последваме всичко това с действие. Едно е да кажем, трябва да сме по-твърди, но а, е, това само по себе си не е. Думите сами по себе си не са действия, не са дела. В крайна сметка е, трябва да имаме предвид, че тук в Европейски парламент няма достатъчно силно лоби за научно развойна дейност, като, което да е сравнимо с силата на лобитата за селско стопанство и развитие, например. Затова, ако искаме наистина да сме твърди, трябва доста добре да се организираме. Нека да ви дам пример. Господин Рюбих спомена 5 милиарда за Косме. Това е много важна цел. Либералите и нашата политическа група и НБ се договорихме по въпроса още преди един месец под ръководството на господин Кройцман, обаче после оттам нататък трябва в самия триалог да настояваме на нещата си. Е, трябва просто твърдо да покажем на, парламент, на съвета, че ако не постигнем поне 60% за финансовия инструмент по настоящия портфейл, просто няма да пуснем нещата да минат нататък. Това само по себе си вече е свръхскромно искане. А, просто трябва да сме наистина настойчиви, трябва да променим изобщо подхода си към триалога. Така че а, дайте да се съберем и да се задействаме, ако наистина всички искате да го направим. Още нещо. Напъл... Е, напълно несъгласен съм с е, е, казаното от господин Рюбих за 100 милиарда за хоризонт 2020. Това не е някакъв преговор между работодатели и служители, където има където се нахвърля една по-голямо, едно по-голямо искане, за да може след това с пазаренето то да се намали до поносима сума. Не, не, не дайте да действаме по-конкретно. 80 е сумата, която предложи комисията, има достатъчно добри обосновки, а, които са изготвени от комисията. Няма никакъв смисъл, ей така, да искаме по-голяма сума, без да дадем, без да сме способни да я е обосновем. Това просто не трябва да се прави. Благодаря. Както каза господин Бютикофер в обводните си думи, крайният срок за подаване на изменения е във вторник, 25 май, по обяд. А крайният срок за предварителни предложения за пилотни е, проекти е 5.30. Е, тук искам да направя един коментар, свързан с е, из... неприсъствието на представител на комисията, който да може да реагира на обсъжданията по темата тук. Смятам, че това е неадекватно поведение от страна на комисията. Да, вашият коментар е, се взема предвид и аз се присъединявам към него. И той ще бъде изпратен на комисията. Благодаря. Пета точка в дневния ред. Микро ем, генерирането на електричество. Е, госпожа Меркис, имате думата по темата, е, по този проект за резолюция. Благодаря, господин председател. Това, което видяхме, до тук показва, че може да се направи много повече, за да се насърчат различните начини на производство на енергия и, и да се даде възможност на гражданите да действат активно в тази област. Много сме слушали по темата, но все още няма законодателни предложения. Надявам се, че комисията и конкретният комисар поне едно нещо ще вземат предвид. А, до края на своя мандат, а именно това, че няма нужда нещо да бъде голям проект, за да е ефективно. Оказва се, че множество малки проекти могат да постигнат огромни резултати. Все пак няма яснота по капацитета на микрогенерирането на енергия и е, е, няма достатъчно проучвания. Смятам, че за да се възползваме потенциала на микрогенерирането е, на енергия, първо трябва да се проучи потенциала и да се види какви са препятствията, е, които е, могат да попречат на е, постигането на ефективни резултати. И за това сме изготвили останен въпрос за производството на електричество в дребен мащаб за пленарна зала. Изготвила съм и доклад, е, който да е основа за нашата дейност. Настоявам да има проучване на капацитета на микропроизводството на енергия, да се проучат техническите въпроси, именно дали електропреносната мрежа има способност да поеме тези малки количества електроенергия, които идват по по-различен начин, с повече прекъсвания, отколкото от големите електроцентрали. И също времено знаем, че много хора а, имат някои проблеми с енергийната си сигурност. Ето, например, страни като Гърция и Италия, където Възможностите за слънчева електроенергия са огромни, но все още тя не е достатъчно разпространена. Има много а, пречки и на местно, и на а, национално равнище, но има и проблеми на европейско равнище, именно а, свързани с а, мрежата, с а, демотивирането в фискален план на този тип малки инвестиции. И смятам, че тази инициатива е свързана и допълва доклада на господин Бузек за енергийния пазар. Много важно е да може да се инвестира в мрежата и тя да бъде направена интелигентна. И накрая трябва да се подкрепят стимулите на местно равнище, инициативата на местно равнище, за да се провери дали микрогенерирането или пък в малко по-голям мащаб мезогенерирането би могло да доведе до а, повече ефективност. И накрая, комисията би трябвало да действа много по-активно за насърчаването на микрогенерацията на енергия, тъй като тя е важна за бъдещият енергиен микс на Европа. Вече съм се срещнала с много от колегите по тази тема. Очаквам участието на всички вас. Крайният срок на подав... за подаване на изменение е 28 май. And the next on the mic is Salvador Cedo Il you don't want the floor? Благодаря. Савадар, не искате думата, така ли? В такъв случай нека да дам думата на госпожа Фиона Хол по тази тема. Благодаря. Нека да благодаря на Джудит Мерки за подетата инициатива. По тема, която я вълнува от доста време. Много е важно да се е, обърнем към микрогенерацията, защото, честно казано, Изглежда, че когато говорим за възобновяемите източници на енергия като цяло, се забравяме микрогенерацията. Тя е отлична, защото може да се окаже, защото на практика е изключително ефективно енергията да се потреблява там, където се произвежда. Ако използвате енергия, енергия в своя дом, най-ефективният начин е да произвеждате в своя дом. Това е и много ефтин начин а, домакинствата да се снабдяват с енергия, включително и за хора, които не могат да се справят с първоначалната инвестиция за поставянето на слънчеви панели на покрива. Те могат да дадат покрива си под найем а, за, на някой, който да инсталира тези панели и а, в замяна на това просто да получават безплатен ток. Микрогенерацията би могла да направи от нашите сгради а, на практика положителни е, източници на енергия, вместо е, сгради, потребяващи енергия. Е, освен това, ако някой не си е вкъщи, токът продължава да се произвежда и отива към електропреносната мрежа. Това е важна тема и за общностите като цяло. И тук влизаме и в някои социални въпроси, а именно въпросът, че местните общности започват в много по-осезаем вид да разбират своята отговорност по отношение на промените в климата. Разговаряла съм с а, с хора от своя избирателен район. В една от общините имаше план за малка хидроелектроцентрала а, и общността се задейства, хората от тази общност се задействаха много активно и участваха активно. Това е много важно за общностите. И ам, все пак има нещо, по което не съм напълно съгласна с госпожа Меркис. Въпроса за това дали има нужда от конкретно законодателство по този въпрос. Мисля, че е добре първо да видим с какво разполагаме, а, а, с какво вече разполагаме. А, и да видим дали то се прилага достатъчно добре, особено директивата от 2009 година. Има важни въпроси за достъпа до мрежата, например. В последния доклад за възобновяемите източници на енергия комисията много ясно показа, че има ам, известни затруднения в тази област и те трябва да се преодолят. Същевременно трябва да погледнем и схемите за стимулиране на възобновяемите източници на енергия. Не е достатъчно да видим само големите проекти в Северно море или в Южна Испания. В крайна сметка и малките домакинства генерират енергия и трябва да се действа така, че да има специална помощ за домакинствата. И накрая, от на точка на приложението, много важно е да има интелигентни електромери. На много места е, всъщност е, се оказва, че е, от електропеносната мрежа не се дава достатъчно информация на съответните домакинства за това точно колко електричество са произвели – използвали и, или прехвърлени към мрежата. Твърди се, твърдият електропреносните дружества, че нямат технически средства за оценка и за това дават само фиксирана сума, която е много по-малко от действително. Господин Прелди. Благодаря. Благодаря на госпожа Меркис за инициативата. Тя е много важна. По принцип аз съм съгласен с общия подход. Ще се спря на една точка. Тя засяга и моя ангажимент към климатичните промени. Всеки квадратен метър покрив трябва да бъде използван, защото в противен случай – ще сме изправени пред природни катастрофи. Мисля, че микрогенерирането ще ни помогне, тъй като то е възможност за използване на енергията и опазване на околната среда. Например, крайбрежните райони – там може да използваме по-добре водата. Имаме различни нива и тази разлика в нивата на водата могат да бъдат използвани, когато става, например, въпрос за реки. Имаме природни феномени, които не са използвани още. Освен това, може да използваме и биомасата от селското стопанство, от лесовътството, от животноводството. Така също може да генерираме енергия и да опазваме околната среда. Така ще имаме един завършен цикъл. Има напредък при разпределението на енергия и когато развием микрогенерирането, когато то се развие до такава степен, че да произвежда достатъчно енергия, то тогава смятам, че ще достигнем нова степен в енергоснабдяването. Това е възможно и трябва да осигурим всички условия по отношение на инфраструктурата. Госпожа Херцог благодаря на госпожа Меркес за много интересната инициатива. Мисля, че тя идва точно на време. Имам няколко коментара. Става дума за малките и средни предприятия, за домакинствата, но също така и за природните паркове и за инфраструктура, посветена на а, развлекателни дейности. Т.е. микрогенерирането има роля и когато говорим за курорти, увеселителни места в Европа. Така че мисля, че и други сектори могат да използват тази концепция. В моята страна микрогенерирането и микрогенерирането на газ, например, се използва. Например, в, аз из, бих могла да генерирам газ в моята вила, но нямам връзка с газовата инфраструктура. Така че инициативата е много навременна. Сега, по отношение на законодателната база и текстовете, важно е да се осъществи тук връзката с документа на господин Ползек. Ясно е, че трябва да мислим за мрежата и освен това трябва да помислим за, за заявките за микрогенериране. При обвързването на този въпрос с въпроса за правилното функциониране на вътрешния пазар, мисля, че може да постигнем добри резултати. Искам, искам да подкрепя госпожа Меркес за това, което прави. Защото има място за европейска стратегия. Искам да подкрепя и казаното от колегата Проди за водноелектрическите централи в малък мащаб. Тяхното развитие беше стопирано чрез закона за водата. Европейския съюз има територии, където има много водни ресурси и за това е необходимо да се изграждат такива микроводно-електрически централи, да се използват там, където е подходящо микроцентралите, които в момента съществуват, е, могат да допринесат за решаване на проблемите. Това е истински извор на възобновяеми енергии, използване на ресурсите на нашия континент е, и това ще даде политически тласък е, в Европа. Но трябва да се дефинира какво представлява микрогенерирането. Когато чета, както е посочен, както е формулиран а, въпроса, а, там където споменавате заказаното от комисаря а, Отингер за сгради електроцентрали. Става дума обаче за използване на други източници, като силата на вятъра и прочие, така че малко преформулиране би било посрещнато добре. Комисията има ли какво да добави? Благодаря. Благодаря на госпожа Меркес за доклада, който насочва нашето внимание към макро ген... микрогенерирането. Нямаме специални законодателни текстове по тази тема, но това не означава, че ние сме забравили темата, тъй като много от нашите закони покриват области важни за микрогенерирането. Ще се спре на някои от тях. Е, някои неща бяха вече споменати в дебата, но най-напред. Директивата за възобновяемите енергийни източници. Там ние не говорим за микрогенериране, но говорим по принцип за технологии, свързани с а, възобновяемите енергийни източници. Говорим за соларни системи, за микротурбини, за дребномащабно генериране на енергия от биомаса, така че доста инстал, инсталации са покрити в тази, от тази директива. Освен това се говори за една промоционна система, а, която може да, пост, да помогне за постигане на целите 2020. Говорим и за приоритетния достъп до мрежата задължението на държавите членки за намаляване на бюрокрацията на, при микрогенерирането. Всички тези неща са важни и се отнасят именно за древномасштабното генериране на енергия. На второ място, вътрешния пазар и свързаното с него законодателство. Те също се отнасят до микрогенерирането, естествено. Говорим за кодовете, за мрежовете кодекси, извинявайте. Тоест, за достъпа до големите инсталации, връзката с мрежите, а всички тези неща са покрити от директивата за вътрешния пазар на електроенергия. Тоест имаме законодателни текстове, може би не толкова силно законодателство, но, но то също се занимава с микрогенерирането. И накрая, директивата за енергийната ефективност, тя също съдържа аспекти свързани с микрогенерирането. Там говорим за задължението на държавите членки да поощрява древномащабното генериране на енергия. Може би формулировките не са много силни, а когато става дума за измервателните уреди, например, но а, тези аспекти са също важни за микрогенерирането. Аз поделям мнението, че се занимаваме с тези въпроси. Ще вземем предвид препоръките. Ще ги включим в резолюцията на комисията. Микрогенерирането ще играе все по-голяма роля и в развитието до 2020 година, но и в последващата оценка на това развитие след 2020 година. Така че наистина инициативата е много навременна. Благодарим на докладчицата и обещавам, че комисията ще вземе предвид доклада много сериозно. Благодаря, казва председателят. Отново думата има докладчицата. Благодаря, колеги, благодаря на комисията. Благодаря за вашия ангажимент в показан в дебата. Аз съм съгласна с госпожа Хъл, че може би не ни трябват законодателни текстове. Затова насочвам вниманието ви върху този специфичен въпрос, върху тази част на енергетиката – микрогенерирането, защото аз не зная дали ни трябват е, закон, законодателни текстове или не. не затова се обръщам към комисията да провери дали има законодателни ниши или не. Но е важно да се подкрепи тази част от енергийното ни бъдеще. Затова аз казах, че е необходимо изследване на въпроса, а именно дали ни трябва законодателство или не. Възможно е в рамките на процеса да получим допълнителна информация. Възможно е да се предложат изменения към настоящото законодателство. Благодаря на господин Проди и на господин Оди за това, че засегнаха въпроса за микрохидрогенерирането на енергия. Това е ниша, интересна ниша. И аз смятам, че перспективите са наистина интересни, но не зная до каква степен това генериране на енергия може да бъде използвано. Благодаря, госпожо Херцог, за вашата подкрепа. Аз съм убедена, че за да опазим околната среда и за да гарантираме достъпа до енергия на бедните, микрогенерирането дава една възможност. Аз смятам, че микрогенерирането в бъдеще ще става все по-регионално. Благодаря на комисията за споменаването на директивата за енергийната ефективност. Парламента бе отговорен за обобщаване на всички аспекти по тази директива. Благодаря на колегите. Това до голяма степен бе забравен аспект в настоящия дебет. Благодаря. Благодаря, госпожа Меркес. Крайният срок за изменения е вторник, 28 май, по обяд. относно резолюцията за микрогенерирането. Следващата точка от дневния ред е колективното управление на авторското право и сродните му права и много териториалното лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребителите на вътрешния пазар. Луиджи Белингуер е докладчик и му давам думата. Благодаря, господин председател. Нашата комисия изготвя становище от този въпрос. Решението трябва да се вземе от е, Комисията по правните въпроси. Това е решение, което се очаква отдавна. При предишния мандат ние направихме конкретни предложения за реформа на колективното управление на авторското право. Има искане за законодателни действия, защото този пазар значително се разшири, особено предлагането на дигитални произведения, музикални произведения но ние не сме водещи в това отношение и една от причините е липсата на европейско законодателство. И всъщност е, имаме законодателство, но то не е усъвременено. Проведохме много разговори по тази тема. Имаше представени различни, различни мнения. Що се отнася до свободния достъп до произведенията, но същевременно да се защити правото на творците на доход. И този сблъсък на мнения не ни позволи да излезем с, с едно рационално законодателство, което да отчита реалния свят и законните искания и на двете страни. изключително бързото развитие на пазара и огромните суми, за които става дума, промениха естеството на авторското право, а ние не съумяхме да предложим законодателни решения, които да съответстват на новите потребности. Комисията посвети много време, бавеше вземането на решение по тема този въпрос, но най-сетне излезе с предложения и то се възприема добре от повечето от представителите на сектора. Що се отнася до законодателство за управление на за колективното управление на авторското право, не изобщо. И се надяваме предложението да бъде овенчано с успех. Това, което предлагаме, сдружения на а, творци или на музиканти, както и сдружения на потребителите, на слушателите, а, ще гарантират спазването на правата им. Някои от предлаганите мерки в становището имат за цел да подобрят ефикасността на новата система, на нейното функциониране в нашата парламентарна комисия, в отличие от комисията по правните въпроси, която е водеща, ние се опитахме да не посвещаваме твърде много време на чисто правните аспекти, а по-скоро да се фокусираме върху някои от важните въпроси, свързани с дигиталната економика и недопускането на дискриминация при колективното управление на авторското право. Освен това, трябва да отчитаме и правата на държавите, които не членуват в Европейския съюз, което също трябва да прилагат новите правила. Комисията по правните въпроси започна дебат по тази тема и аз се надявам, че ще можем да приключим работата по това досие преди да изтече мандата на парламента и то своевременно, защото хората чакат това отдавна и остава да се реализират още някои мерки, за да бъде реализиран и цяло вътрешния пазар. До сега европейските институции не можаха да възприемат верният конструктивен път подход по въпроса и именно за това е спешно необходимо да се осъвремени законодателството, да се направи тази важна стъпка напред по колективното управление на авторското право, за да имаме действително един, един един общ цифров пазар. Това се очаква от много творци и слушатели в Европа. Госпожа Кола от името на НП има думата. Благодаря ви. Искам най-напред да кажа, че е важно, че тази директива се разисква в момента това е първият опит на ниво Европейски съюз да се хармонизират стандартите за управление на авторското право, така че предложението е много добро и ЕНП може да го подкрепи в по-голямата му част. Радвам се, че докладчикът от комисията ИТРЕ, господин Берлингвер, отделил особено внимание на въпроса, че всички организации за колективно управление на права трябва да отговарят на едни и същи стандарти, както търговските, така и тези от трети страни. Радвам се също, че има изменения, които подкрепят дружествата за колективно управление на авторски права, които са малки или средни по мащаб. Има обаче явно изразен риск от свръхрегулиране, но това се осъзнава и от комисията. Становището на ИТРА и измененията, които са предложени от докладчика по становище, са много добре обмислени. Искам да коментирам няколко неща. Признаването, че разпоредбите на директивата не трябва да засягат съществуващите разпоредби в държавите членки. Има също спецификация на някои въпроси, свързани с колективното управление и организациите от трети страни. Има предложение също за подобряване на защитата на малките и средни дружества за колективно управление. Всичко това приветстваме. Някои от въпросите може би изискват допълнително обсъждане, включване достъп до възможности за разрешаване на спорове, когато не може да се постигне съгласие между страните. Трябва да има известна отговорност, според мен, и също времено трябва да имаме един ефикасен механизъм за разрешаване на спорове. Като се има предвид това, както и консултациите, които а, бяха проведени, искам да предложа някои изменения в следния смисъл – на първо място, тези разпоредби не трябва да засягат това, което съществува в държавите членки при що се отнася до организациите за колективно управление на авторски права, защото има опасение, че например в Швеция, където нещата вървят добре, ще трябва да се променят нещата при тях и че това не съответства на принципите на пропорционалност и субсидиарност. Може би ще предложа изменения и по следните въпроси. Не съм още решила каква ще бъде окончателната формулировка на измененията, но трябва да обсъдим въпроса за изключителната, изключителното разрешение, защото това може да затрудни прозрачността. Освен това, сумите, които не могат да бъдат разпределени, тогава организациите за колективно управление трябва да гарантират, че тези средства ще бъдат справедливо разпределени в съответствие с поступилите средства за съответната финансова година и трябва да се отчита приноса на всеки. Освен това, потребителите трябва да докладват по един прецизен и своевременен начин пред организациите за колективно управление. Относно механизма за, колек... за разрешаване на спорове, тук трябва да има известна специализация и обективни критерии допълнение имам и някои дребни редакционни бележки. Благодаря, госпожо Корола. Господин Кройцман има думата. Благодаря. С предложението за колективното управление на лицензни права и музиката в интернет, мисля, че с него комисията е направила добър Про предложение. То ще е в интерес на гражданите. Много портали не дават достъп до тяхното съдържание, защото нямат лицензи, лицензни права. Нещата в държавите членки са различни. Тук предложението на комисията може да създаде подобрение. Някои области в интернета трябва да е, ще, ще се подобрят. Ясно е, че е, тези организации за колективно управление на права ще се отворят към медията. Хубаво е, че ще има конкурентоспособност. Е, организациите ще помислят, ще трябва да помислят за инвестиции в услугите. Освен това, ще се даде допълнителна стойност за правопритежателите. Когато става, например, дума за генерирани хонорари в, заминали години, е, хонорари, които не са изплатени на артистите, тук положението също ще се подобри. Тоест, става дума за защита на интересите на правопритежателите и, на, и става дума за прозрачност. Няма универсално решение, обаче, защото ситуацията на колективното управление на авторското право в държавите членки е различно. Трябва да се прецизира начина по който ще се интервенира във всяка държава членка. Мисля, че докладът върви в правилната посока. Трябва обаче да сме гъвкави и да останем гъвкави. Важното е да не е, цените за лицензите да са справедливи, да не се подкопава конкурентоспособността между организациите. Предложението на комисията стъпва на обективни критерии. Това е разумно. Смятам, че по принцип в нашата комисия ще може да изработим добро становище и се радвам на бъдещата, на бъдещата работа с колегите. Благодаря. Благодаря, казва председателят Амели Андерсън. Um, thank you, Chair. Um... Uh, Благодаря, господин председател. Групата на зелените приветства предложенията, заложени в становището на докладчика. Мисля, че са засегнати важни въпроси от директивата. Ясно е, че в областта на управлението, на колективното управление на авторски права се нуждаем от по-новаторски дружества, засилване на конкуренцията между тях, както казаха и колегите от групата на либералите. От групата на зелените искаме да представим някои допълнителни изменения, за да подобрим допълнително становището на господин Берлинге, правото на авторите да изключват отделни творби от правата те могат да имат отворени лицензии за отделни творби, което ще създаде повече гъвкавост и за потребителите, и за другите творци. Искаме също да има повече прозрачност, преминавайки от член 18 към член 19, що се отнася до колективното управление на авторското право и дружествата трябва да публикуват данни не само по искане на Твореца. Ние считаме, че тарифите за музикални творби трябва се базират на разумни, обективни стандарти. В един от членовете ние ще направим предложение за изменения, за да гарантираме, че такива стандарти ще се прилагат при определението на цените на музикалните творби. В правната комисия имаше доста разговори дали да се прилага или не директивата за услугите от гледна точка на групата на зелените. Ние считаме, че директивата за услугите трябва да се прилага за дружествата за колективно управление на авторското право. Става дума за авторското право, не е за колективното управление на тези права. Очаквам заедно с другите колеги да продължим да работим по този въпрос и се надявам на допълнителни плодотворни дискусии. Благодаря много. А сега давам думата на представителя на комисията, господин Мартин Хрот. Госпожа. Благодаря много. Благодаря на господин Берлингър за работата, която е извършил. Благодаря на, на всички, които направиха коментари. Бих искала да се спра на един въпрос, който вече бе повдигнат от господин Берлингър и от други депутати, именно това, че е необходимо директивата да се приеме възможно най-бързо. Темата се избягва от парламента от доста време насам и бе включена в крайна сметка в графика в последния момент. съвсем малко време остава, за да се приключи е, законодателната работа преди края на мандата. Радвам се, че това се случи. Съветът и Ирландското председателство също работят по въпроса. даже в момента има заседание по новото предложение, направено от Ирландското председателство. Има теми, по които има сближаване на позициите на парламента и съвета. Така че се надяваме, че може да се постигне съгласие по темата в рамките на този мандат на Европейския парламент. Няма да навлизам в подробности по измененията, направени от докладчика и от другите депутати. Има някои теми, които се обсъждат и в други комисии, и в съвета, именно необходимостта да се уточни, че тази директива не засяга а, колективните а, е, лицензии и други типове лицензиране, а, уточняването на ангажиментите на потребителите, включително а, и а, задълженията на Дружеството за колективно управление на авторски права за разпределяне на средствата. Всички тези въпроси се обсъждат в съвета. Има и други въпроси, по-нови по своя характер, засегнати от господин Берлингър. И като цяло изглежда, че в парламента има желание да се наложат тези задължения и върху дружества за колективно управление на авторски права, които са извън Европейския съюз, със седалище извън Европейския съюз. Въпросът е обаче до каква степен би могъл Европейския съюз ефективно да наложи задължение върху такива дружества, които са отчудени в трети страни. И тук в Европейския съюз има някакви проблеми. Все повече се дават лицензии, които покриват не само територията на Европейския съюз, но и територии като Северна Африка и Близкия изток. Така че е добре да се помисли дали или не е допустимо третите страни да могат да контролират някои условия налагани, които се прилагат тук в Европа. Приложението на всички разпоредби на директивата спрямо независимите е, дружества, според мен, според комисията е, е твърде е, е искане, което не е допустимо. Комисията на разположение на докладчика и всички депутати в комисията ИТРЕ за обсъждане на темата. Благодаря. Давам думата на докладчика за Заключителни думи. Господин Берлингвер, заповядайте. Заключение. Да. Ами, не знам дали изобщо може да се говори за заключението. По-скоро бих искал да реагирам на някои от казаните неща. Първо, нека да кажа обаче колко а, много се радвам, защото по темата за авторските права работя вече от известно време и мога да ви уверя, че от по-рано подобен тип дебати просто бяха невъзможни, защото напреженията бяха твърде големи. Ето, например, когато говорихме за акта, говорихме за приложението. И тук могат да цитирам някои примери. А, при всички положения е, разликите в позициите ни бяха толкова големи, че нямаше как да се напредне. Но а, днес, благодарение на инициативата на господин Бърние, а, се преодоля блокажът и а, успяхме да се съсредоточим върху една конкретна тема. А, а именно най-важният въпрос. Как трябва да се подходи към управлението? И тук се засягат теми, които се обсъждат от много време насам. Нека да спомена въпроса за териториалността. Дружествата за колективно управление на авторски права сами а, настояват да има някакъв вид а, териториалност, да могат да работят самостоятелно. Обаче това на практика а, е да си затварят очите пред съществуването на интернет. Интернет няма граници. И самият факт, че надхвърляме понятието териториалност, не означава, че е, избягваме субсидиарността. Напротив, има си права, придобити в съответна държава членка. И тези придобити права не трябва да се губят. Важно е да се въведат такива условия, които да позволяват свободно движение – на произведения на изкуството. И точно в тази област е, се сблъскваме с най-големите проблеми. Тук не говоря за альтернативното разрешаване на спорове. За мен тази тема е по-скоро правен въпрос и следва да бъде разгледана по-скоро в Комисията по правни въпроси. Същото зависи и за задълж... Е, е, въжи и за задълженията на потребителите. И тук съм подал а, изменения и във връзка с казаното от колегите днес, разбирам, че има някои нарушения. Трябва да се уточни въпросът и за ставките, за сумите. Има и неяснота за връзката с директивата за услугите. Госпожа Гало, докладчика от Комисията по правни въпроси, заяви, че проблемът е доста голям. Разбирам, че има някои опасности, ако се наврезе в твърде големи подробности в един такъв законодателен текст. Бе споменато положението в Финландия и действително казаното за Финландия е, е съвсем на място. Има неща, които са въведени в някои държави членки и не можем просто ей тъй да ги премахнем. Целта е нашето предложение да подобри ситуацията. Затова трябва да се възползваме от тази възможност. Има крайен срок за подаване на изменения. Мисля, че е, той е в сряда. А, няма много време, но в крайна сметка това искахме ние. Може да е, ви се стори малко кратък срок, но както и комисията заяви, е важно по темата работата да приключи преди краят на а, мандата на този парламент. И така, в Страсбург ще а, се срещнем с, с докладчиците в Сянка. Има и още едно предложение, много амбициозно предложение, което а, не е включено в първоначалната версия на текста, изготвена от комисията. И е, става дума за отношенията с страни извън Европа. Страните от Магреба, Северна Африка, като цяло. Темата е доста сложна, но е добре да се занимаем с нея и да видим какво изобщо може да бъде направено. Е, извинявам се, че не мога да отговоря на въпросите на всички, но ще се занимаем с тях на срещата с докладчиците в Сянка. Благодаря на докладчика. Да, действително, е, по отношение на подаването на измененията, срокът е кратък, сряда по обед. И така, последната точка в дневния ни ред днес е, е информацията за текущите триалози. Три са тези триалога. Е, те ще бъдат представени от съответните колеги по първата тема. Е, работят колегите Ламберст и Матиас 26 май, след това на 17 април и на 7 май бяха останалите два трилога. Давам думата на госпожа Мадорел, за да ни представи информация за трилозите. И а, е, нека да ви уведомя, че не се предвижда дебат по темата. Заповядайте. Благодаря. Да, действително, намираме се в един решаващ момент за бъдещите програми и политика на Европейския съюз за следващия програмен период. До 2020 година са засегнати програмите, свързани с науката и трябва да се планират нещата така, че Европа възможно най-бързо да възстанови економическия си растеж. Аз съм докладчик по тази тема. Между институционалните преговори напредват. В парламента сме готови на компромиси. И е, в наш интерес е да приключим преговорите възможно най-бързо, за да може да направим така, че стратегията Европа до 2020 година да започне да се прилага на време, по график. Споразумението на първо четене ще зависи от резултатите от преговорите и само от тях. Надяваме се, че в тези резултати действително ще бъдат отразени нашите съображения тук в парламента. Има някои трудности, с които се сблъскваме с работата на, в работата на съвета към края на всяко едно председателство, но винаги се опитваме да подхождаме конструктивно. Действително, от наш общ интерес е да имаме резултат още на първо четене, но това не трябва да става за сметка на качеството на програмата. Всяка седмица имаме технически срещи, в които обсъждаме а, целият регламент – и по повечето въпроси има постигнато съгласие. Все пак обаче остават някои въпроси от голямо политическо значение и от голямо значение за Европейския парламент. Въпроси, които все още не са уточнени, и до този момент сме провели пет триалога но все още не сме успяли да постигнем задоволителни резултати, въпреки е, факта, че имаше проявена гъвкавост по някои въпроси. За парламента от огромно значение е по отношение на, на, на нужната дейност да има видимост на усилията на Европейския съюз и Европейския парламент. Хоризонт 2020 година трябва да бъде разширен и до малките и средни предприятия и те трябва да могат да имат възможност да участват много активно. Това е голям приоритет за нас. Друг важен въпрос е да има обслужване на едно гише за тези малки и средни предприятия, за да може да се улесни тяхното участие по отношение на финансирането на, развой, на развойната дейност за енергетиката, а, трябва да настоим а, а, на постигането на ефективност в областта на енергетиката. Европейски съюз трябва да бъде водещ тази област. Има и други важни елементи – Всички сме съгласни, че е важно обнародването да е задължително, но все още не сме оточнили подробностите. И така. Надявам се, че ще постигнем успех. Ще се срещнем с комисария и с ирландското председателство, за да оточним ем, последните позиции на всички институции. И нека отново да ви припомня, че какъвто и да е постигнатият резултат, за него е, ще е необходим съответният подходящ бюджет. И силно се надяваме, че постигнатите договорености няма да бъдат поставени на карта, в крайна сметка, заради неадекватно финансиране. И нека сега да прочета някои коментари, изпратени от господин Елвард, който нямаше как да присъства тук. И след това ще представя и коментари от господин Карвая. Господин Елвард настоява да знаете, че парламентът се бори за опростяване на и много е важно простяването на модел на финансиране, но това не е единственото. Друг важен въпрос, свързан с опростяването, е да се намали срокът за предоставянето на субсидиите. В финансовия регламент се залага ограничение от 9, срок от 9 месеца, парламентът се бори за 6 месеца един приемлив компромис може да е, да кажем, намаляване поне с един месец за хоризонт 2020 година. Опростяването изисква също така да има един а, общ набор правила, който се прилага от всички. Парламентът е готов да, има, да приеме някои изключения за някои конкретни случаи, но също времено може те да се уточнят по-късно с делегирани актове. На трето място парламентът предлага бърза процедура за иновации е, е, по темата иновации е, с регулярни срещи нещо, което трябва да може да се прилага и за останалата част от програмата. Подкрепяме някои от предложенията, но е най-неприемливо е следното. Ако се работи с система от бонуси, това ще се отрази много тежко за на, на, на общите е, разходи. Европейските асоциации се сблъскват с някои трудности, парламентът е готов да преговаря, съветът обаче изглежда не иска да вземе под внимание нашата позиция и се сблъскваме с трудности. Госпожа Карвайо също изпрати някои коментари за напредъка по конкретни програми. И тук ще мина на английски, тъй като нейните коментари са изпратени на английски. В настоящия триалог, който започна през януари, се договарят конкретните програми като цял, част от цял пакет заедно с регламента и правилата за участие. Що се отнася до най-актуалните за Хоризонт 2020 година теми, има конкретни политически приоритети за парламента, които включват един цялостен подход към цикъла на иновациите, разширяване на отчастието и е, синергия с други фондове. Хоризонт 2020 година има за цел да а, направи по-лек преходът от научната дейност и научно-развойната дейност до крайният етап на производството а, с участието на европейската промишленост. Хоризонт 2020 има за цел да насърчи и активното участие на малките и средни предприятия. Предложението на Европейския парламент увеличава бюджета, който ще бъде предоставен за малките и средни предприятия и увеличава и цялостното участие на малките и средни предприятия от 15 на 20%. Що се отнася до разширяването на участието в Хоризонт 2020 година се набляга особено на разширяването на участието, без, да се, е, без от това да пострадат високите научни постижения. Целта е да се работи възможно най-прозрачно, да се простият правилата и да се разработят инструменти като а, конкретни грантове и схеми за обучение. И накрая по отношение на въпроса за синергията с други налични средства, постигането на, на високи научни резултати и, и конкурентна способност, е, като същевременно имаме за цел да постигнем разрешаване на някакви социални е, въпроси, няма как да бъде постигнато само с една единствена програма. Затова Хоризонт 2020 година би трябвало да, да а, може да бъде допълвано от други източници на европейско финансиране и по-конкретно структурните фондове, които биха могли да се използват и преди и сред, след, извинете, средствата от Хоризонт 2020 година. И накрая, заключение, нека от името на тримата докладчици да кажа, че очакваме коментарите на колегите, че искаме да работим заедно с всички членове на комисията и с всички политически групи да постигне накрая на съгласие с съвета, за да може да постигнем възможно най-добрата рамкова програма и възможно най-добрата програма Хоризонт 2020 година. Благодаря ви много, господи, госпожа Мадорел. Благодаря ви за открития подход и мисля, че мога от името на цялата комисия да ви пожелая успех с преговорите, които предстоят. Последната точка от дневния ред е точка разни. Господин Оди. Можете ли да ни кажете нещо? Микрофона на оратора е изключен. Господин председателю, Бихте ли казали нещо по досието за бек-лоудинг и квотите за емисии, за да можем да избегнем това, което видяхме в пленарна зала, дали може да се измени член 50, за да няма такова противоставяне между двете комисии, които работят по въпроса. Как се предвижда да се разгледа този въпрос в пленарна зала? Трябва да поискаме отговор от водещата комисия, а именно тази по околната среда, ЕНВИ. Госпожа Корол има думата. Микрофона на оратора не е включен. Благодаря. Докладчикът като НП е докладчик в Комисията по околна среда и получих от него информацията, че няма въпроса, няма да се разглежда само в Комисията ЕНВ ще гласуваме на 19 юни и ще се гласува в пленарна зала в, е, по време на юлската сесия. И това е жалко, защото аз лично смятам, че ИТРЕ също би трябвало да излезе със становище по този въпрос. Въпросът е интересен, противоречив, и не бих искала само Комисията по околна среда да се занимава с него. Ще се опитам ЕНП да защити една силна позиция. Председателят благодаря. Госпожо Хола, ние ще запазим контакта с докладчика от ЕНВИ и Доколкото зная, координаторите в комисията НП са се съгласили да поставят срока за изменение на 27 май, а наистина през юли ще се гласува доклада в, в Страсбург. Но ние ще следим развитието на този въпрос. Други колеги, които искат думата, няма. На 29 май и на 30 ще е следващото ни заседание от 9 часа на 29 май. Благодаря ви. Довиждане.